Дами и господа, моля за вашето внимание. Подновявам заседанието. Сега искам да обявя резултатите от третия кръг на гласуването за заместник-председатели. 656 депутати са гласували. Броят на невалидните бюлетини е 12. Брой подадени бюлетини 644. Резултатите за отделните кандидати са както следва.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 Райнер Виланд 237. Възоснова на третия кръг от гласуването обявявам, че сме избрали за заместник председатели Мигел Мартинес Джелини, Даяна Уолис,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 колегите, които бяха избрани за заместник председатели на Европейския парламент. Ние ще работим заедно и ще проведем в най-скоро време първото заседание на бюрото. Пред заместник-председателите са подредени в съответствие с броя на гласовете при равен брой гласове приоритет се дава на по-възрастния депутат. Прекъсвам заседанието до 9 часа утре сутринта. Довиждане до утре.